Предполагам, че имате много какво да си кажете, но мисля, че е крайно време да започнем нашата работа. Окей. Okay. Thank you. Please, Чернецки. Много ви моля, господин Чернецки. Okay, thank you very much for your silence. И така, благодаря ви, че пазите тишина. А сега господин Проташевич, заместник председател на Европейският парламент, ще се обърне към нашата парламентарна асамблея. Господин Проташевич, имате думата. Dear colleagues, dear friends. Скъпи колеги, скъпи приятел, скъпи християн, скъпи Борис, заместник, съпредседатели на нашата асамблея. За мен е удоволствие и чест да ви приветствам от името на Мартин Шулц, председател на Европейския парламент на третата сесия на Юронеста тук в, Брък, в Брюксел. За мен това е наистина чест да ви поздравя в началото на тази сесия. Пред, преди, преди година се състоя нашата сесия в Баку. Междувременно партньорството между нашите страни отбелязаха напредък беха организирани избори в Украина, Грузия и Армения през 2012 година. Това е за мен е чест и възможност да пожелая добре дошли на всички унези, които за пръв път участват в парламентарната асамблея Юронест. И се надяваме, че тази пленарна сесия ще бъде успешна. През септември 2012 година се проведаха и парламентарни избори в Беларус, но там напредък не беше отбелязан. Тези избори не отговаряха на международните стандарти, включително тези на ОССЕ. А, а Беларус е член на ОССЕ. Всички наши наблюдатели бяха в Беларус, наблюдатели на, на изборите и техните заключения бяха следните. Опозицията не е могла да участва в подготовката на изборите. Все още има политически затворници в беларуските затвори и а, беларуските граждани нямат свободен избор да изберат свое правителство. Така че изборите не са демократични и тяхното място тук сред нас за сега е празно. От името на всички аз искам да кажа, че само онези, които представляват наистина нашите народи, могат да бъдат членове на нашата асамблея. Това означава и Беларус, но в близко бъдеще. Дами и господа, скъпи приятели, ос, освен на изборите, които се проведаха през 2012 година, искам да се спра и на основните реформи, които се проведаха през тази година. В е, Украина се работи по нов НПК и се надяваме, че съдебната система ще бъде по-независима и по- е, е, и ще отговаря на нашите изисквания. Уча. Очаква се също така промяна в изборния закон – и очакваме всичко това да завърши до срещата на високо равнище в Вилнус. Молдова също приема законодателство, свързано с борбата срещу дискриминацията и продължава напредък в преговорите си по визовия режим с Европейския съюз знам, че е, молдованите ще намерят е, сили, за да излезат от е, сложната ситуация, в която се намират в момента. С Грузия и промените в визовия режим и договорката за репатриране води до ще, позво, ще позволи да продължиме нашите преговори за либерализиране на визовия режим. Очакваме също така реформа в съдебната система, както и възможност за диалог с опозицията. Армения също така прие национална стратегия за човешки права, а Азербайджан прилага в момента своя национален план и в двете страни се провеждат реформи на съдебната система. Тези реформи са голямо предизвикателство пред всички страни. Би искал да се възползвам също така от възможността, за да кажа, че решихме да създадем един семинар за младите от нашите страни и всеки две, на всеки две години ще се провеждат заседания на млади хора от 16 годишна възраст нататъка. Mm по този начин ние ще продължиме да разширяваме сътрудничеството с гражданското общество и ще разширяваме областите, в които се провежда южното и източното партньорство. 2013 година е година от, е, за голям, от голямо значение. Срещата на високо равнище в Вилно ще се проведе след 6 месеца и а, е, споразумения за асоцииране биха могли да бъдат пром... подписани там. По, по този начин ще ще се подобрят отношенията, ще се разширят отношенията между нашите предприятия, между нашите граждани и това ще бъде много важно както за развитието на нашите економики, така и за нашите граждани. По този начин ще, ще се задълбочи демокрацията, ще се в, за, за в бъдеще също така предвиждаме либерализиране на визовите режими, за да се позволи едно по-свободно предвижване на гражданите от нашите страни. Остават само 6 месеца, а, а имаме още много какво да направим за подготовка и е, финализиране на нашите споразумения. Затова ние насърчаваме нашите е, правителства да работят по въпроса, за да могат да постигнат целите, които сме си поставили. Това е нашата роля като депутати, като парламентаристи, да насърчаваме нашите правителства и е, да работиме по посока на напредъка. за да можем да постигнем нашите общи усилия и за да отправим едно послание към нашите правителства за Вилнус. Дами и господа, преди да започнем дис, дискусията на, за срещата в Вилнус, ще разгледаме и, и четирите доклад, проекто доклада, които са изработени в нашите комисии. В този контекст бих искал да подчертая, че двустранните проблеми не могат да се решат тук в тази Самасамблея, Това не е в рамките на нашите правомощия. Ние трябва да мобилизираме нашите усилия за развитие и разширяване на нашето партньорство само по този начин ще можем да превърнем срещата на високо равнище в вилност в успех. И сега искам да кажа няколко думи за последните новини, които достигнаха до нас. И всъщност това, са, това е информация за нашия съпредседател. Искам да благодаря на господин Вигенин за всички усилия, които направи, който, който превърна нашата асамблея в една успешна асамблея и бих искал от, него, от ваше име да му пожелая всичко най-добро в бъдещата му дейност. Благодаря много. И сега очаквам мени ползотворни е, решения, обсъждания и приемане на нашите четири доклада. Благодаря ви. uh, Uh... Уважаеми господин заместник председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги и приятели, за мен е голяма чест и удоволствие да се обърна към вас и да предам голямата благодарност от страна на Евронест към депутатите от Европейския парламент и секретарията. Освен това, аз също искам да поздравя нашия колега Кристиан Вегенин, и да му пожелая всичко хубаво и голям успех в бъдещата му дейност. Уважаеми колеги, винаги за мен е удоволствие да предам нашите поздравления на нашите колеги от Армения и Азербайджан по повод на техния национален празник, нашите колеги от Грузия по повод на националния празник, който беше завчера. Колеги, годината, която премина след успешната среща в Баку, беше пълна от, с интензивни дейности, Нека спомена, че имахме среща на всичките четири комисии на Евронест, имахме два семинара, имахме две срещи на работните групи за вътрешния правилник и по въпросите за Беларус. Искам да кажа, че Евронест се развива в една е, важна, в едно важно измерение на политиката за източното партньорство. И нещо, което е много важно, ние трябва да следим много внимателно за всички това, всичко това, което е важно за нас. Това са ценностите, върху които се гради Европейския съюз и Евронест. Уважаеми колеги, тази година, 2013 година, ни даде шансове да станем, да привнесем ново качество в отношенията между страните от източното партньорство и Европейския съюз. И имам предвид тук предстоящата среща на върха в Вилнюс страните партньорки ще имат голям шанс да изразят своите желания, своите визии за едно плодотворно сътрудничество. Надявам се срещата на върха в Вилнюс да бъде истински успех. Процеса, процесите в страните партньорки не дават винаги, за съжаление, повод за оптимизъм. Няма да се спирам на отделни страни партньорки, но тенденциите, за съжаление, са негативни в някои от тях. Тенденции, които негативни, негативно могат да отсветят и резултатите от срещата на върха в Вилнюс. Уважаеми колега, колеги, нека изразя своята надежда, че Третата парламентарна асамблея ще бъде също толкова успешна, колкото и тази от Баку. Желая на всички ви успех. Благодаря. Уважаеми господин комисар, уважаеми господин заместник председател, уважаеми Борис, здравейте! Приветствам ви в Брюксел, благодаря ви, че дойдохте. Преди три години и три седмици точно в една съседна зала седяхме заедно имахме и, бяхме, и присъствахме на нашата първа сесия. Това е нашият общ проект, който се базира на общи ценности. Това е до развиване на източното партньорство. Имаме огромна роля, която трябва да играем в укрепване на демократическото управление, поощряване на регионалното сътрудничество, опосредстване на диалога и демократичната отчетност. Освен това, имаме връзки с гражданското общество и това трябва да, да, за това трябва да мислим, когато организираме по-нататъчните си инициативи, като например семинара за младите лидери. Добри отношения в една много парламента... в едно много парламентарно изменение е голямо предизвикателство за нас. В същото време имаме и важни репери за, бъжното... за бъдещото си развитие. Например, срещата в Баку, където приехме важни резолюции, които се основаваха за най-важните области за източното партньорство. През ноември също имахме среща, там отчетохме нашите процедури, развитието на нашето сътрудничество и дойдохме до заключенията, до сключванията на споразумение за свободна търговия. Трябва да помним, че въпреки економическата интеграция, която е основна, цел на Дунавското сътрудничество. Това беше основна цел преди 19 години, но това беше и цел, която трябваше да опосредства и да поощри просперитета на нашите граждани. Но най-трудното предстои. Това са изборите, които ще направим. Избори, които ще правим в много труден момент. Момент, когато много от нашите страни се намират в трудности. Ето защо нашата с тази сесия трябва да укрепи политическия диалог между членовете на асамблеята. За тази цел, нека преодолеем вътрешните си различия и да се основем на това, което ни обединява, за да може да намерим нужната енергия за постигане на целите си. Европей... Парламентарната асамблея Евронес трябва да изпрати ясно послание до държавните и правителствени ръководители. Само те така могат да предприемат стъпките, които да подобрят живота на нашите граждани. Аз през последно време по, влях много енергия в източното партньорство. Сега пред мен се изправят обаче нови предизвикателства и вероятно още утре ще напусна Европейския парламент. Ще поема нови отговорности. Членовете на парламента се сменят, но е важно духа да остане същия. Това е духът на соли... солидарност, демокрация и просперитет и сътрудничество за да има една, едно, една гладка последователност, аз обявявам моята оставка тази вечер. Ще бъде избран един нов съпредседател и ще, той ще поеме своите отговорности от утре. Благодаря ви за вашата помощ, за подкрепа и се надявам всички да работим заедно за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 Аз сега бих искал да дам думата на комисар Стефан Кюле, който ще вземе думата и ще ни поздрави от името на върховния представител госпожа Ашто. Добър ден! Не за пръв път имам възможност да се изкажа пред вас. Нека направим нещата малко по, а, по-различно. Нека моите поздравления и тези накати Кати Аштън да ги прочетете по Фейсбук. А нека аз да се опитам да споделя с вас след тези три чудесни изказвания, с които, които споделям изцяло относно Юронест, състоянието на нашето партньорство. Нека да споделя с вас девет мои размисли на, или начина по който аз виждам източното партньорство днес и утре. А пък ще остава отговорните лица тук на трибуната да решат как следващия път да, да мога и да споделя своите е, мисли с вас, но и да имам възможност да чуя вашите мнения, вашите становища, защото в крайна сметка това е един съвместен проект – а при един съвместен проект са важни и мненията и становищата на двете страни. Първата ми, първото ми размишление, първата ми ще бъде по повод Вилнус и срещата на високо равнище на 28 29 ноември. Нашата нашата цел, разбира се, още не сме стигнали до там, но нашата амбиция, нашата цел е да имаме едно най-разширеното и всеобхватно споразумение, каквото сме имали е, до сега. Тоест, един инструмент за политическо асоцииране и економическа интеграция. Чет от 4 години им излизаме с политически декларации, препоръки, програми, свързани с реформите в тази част на Европа, тази източна част на Европа. Успяхме да подпишеме едно споразумение, да работиме по други и наистина мисля, че за пръв път ще направим една качествена и по-скоро и, и количествена крачка напред към постсъветското пространство. А сега няколко думи по второто ми становище или, по, или какво очакваме от срещата на високо равнище в Вилнус. Едно нещо е да, да бъдем амбициозни, да имаме очаквания, друго е, е нашите партньори да направят, защото ние наистина да можем да постигнем и да изпълниме своите амбиции. А, защото, помните, срещите в Прага, Варшава. Успеха зависи от това, което постигат нашите партньори. Колкото по-амбициозни са нашите партньори, толкова повече, колкото повече конкретни резултати постигнат, толкова повече може да стигнем, да напреднем в партньорството си. Тук не става дума само за споразумението за асоцииране с Украина, което което очакваме да се подпише, а с останалите страни да започне работа по такива споразумения. Ние също така очакваме да направиме крачки напред в рамките на процеса за либерализация на, визи, на визовия режим по договорите за реадмисия и така нататък. Но важно е също така да направим много големи крачки напред в конкретни инфраструктурни проекти в областта на енергетиката, транспорт. Смятаме да, че ще се постигне споразумение по транспортната стратегия, включително и по проекти, които ще бъдат финансирани от международните финансови институции, така че и се надявам, че това ще бъдат само първите крачки към едно интегрирано бъдеще. Нека да кажа и няколко думи по един друг въпрос от значение. Или какво какво ще направим в периода между Вилнас и следващото, следващата наша среща? Вероятно си спомняте, че в Варшава държавните ръководители се обърнаха към Европейската служба за външна дейност и Европейската комисия с молба за пътна карта. В продължение на 6 месеца провеждахме преговори, предимно между държавите членки а, и а, които така изразяваха известна загриженост относно степента на овладяване на процес от страна на нашите партньори. Сега обаче бихме искали да разполагаме с едни а, основни насоки като, сама, като пътна карта биде приета на самата среща на високо равнище и по този начин ще ще можем да запълним този период между двете срещи, а междувременно с вас, нашите партньори, ще работиме по дневните редове, свързани с асоциирането. И още нещо. Процеса на включване. Ние извличаме опит от миналото, от извличаме полуки от опита си, нашите партньори, много, се оплакваха в Варшава за начина по който участваха в подготовката на документа, на заключенията. Затова този път ще действаме по различен начин и ще организираме нещата така, че нашите партньори да участват в целият процес от самото начало до края, да участват в целия процес на договаряне на окончателния документ. И нещо друго, което е важно. Срещата на високо равнище ще ни позволи да си зададем следния въпрос. Така, има споразумение за асоцииране, споразумение за преференции. Каква ще бъде следващата крачка? Първо, ще започнем едно изследване и се надяваме по време на срещата на високо равнище вече да имаме някакви резултати относно начина по който се развиват а, нашите споразумения, нашите отношения с партньорите и по какъв начин да променим нещата с цел по-голяма ефективност. А, на срещата във Варшава се, го, се а, говори за специалните економически зони, които да споделяме с нашите партньори. Бихме искали да знаем какви са допълнителните възможности, е, какви опции можем да споделяме с е, нашите партньори, как да е, да извършваме изборите, какви да бъдат следващите стъпки, как да се възползваме от резултатите от вече постигнатите резултати. И още един проблем, който според мен е ще бъде обсъждан в коларите на срещата на високо равнище е начина по който а, трябва и ще трябва да се, да се, спа, да се справим с а, едно голямо предизвикателство. Процес за изработване на споразуменията изискват много усилия и от двете страни. Е, че в момента, в който преговорите приключат, когато приключи тех, техничес, техническата фаза на подготовката, когато се подготвиме за подписване, ратифициране и така нататък. И когато вече няма да имаме възможност да продължиме тази усърдно упорита ежедневна работа помежду си, в случая с по споразумението с Украина, то тогава и след това ще работим по същия начин с, след, с другите партньорите. Въпросът е следния. Какво можем да направиме а, този, на, този тласък, устрем, който сме а, набрали да продължи по същия начин с същата, с, с същата скорост. Да. Да, да няма спад в, да няма спад в, нашия, в нашите отношения, в, нашата, в динамиката на нашите отношения. Пета точка. Срещата на високо равнище също така ще, подчер... ще подчертае също така и някои разлики между нас. Става дума за партньорство, в крайна сметка. Тоест, ние не можем да предложиме на всички партньори един модел, една програма, един, едни и същи амбициозни цели не нашите партньори са онези, които трябва да а, определят а, какво точно разбират под а, близко, още по-близко партньорство и сътрудничество. Ние предлагаме инструменти, програми а, за постигане на амбициозните цели, а те трябва да избират. За някои може би ще бъде търсени на някои е, по-специфични методи, матрици на което а пък е, за други ще бъде не само какви, какви точно са техните европейски ориентации, европейски цели, но и как да ги постигнат. Аз наистина вярвам, че е, срещата в Вилнус ще отдели необходимото внимание на тези проблеми. Ценностите и принципите, на които стъпва нашето партньорство, ще бъдат в центъра на нашето внимание, защото всички отлично знаем, че партньорството се основава на едни принципи, едни фундаментални принципи от самото начало. И колкото повече е, вашите страни провеждат реформи, толкова повече ще бъдат подкрепяни от нас. Но и колкото повече очаквате от нас, толкова повече и ние очакваме от вас по пътя към европейската интеграция. Сега, шеста точка и ролята на гражданското общество. Развили сме едни много ефективни и резултатни модели за е, привличане на гражданското общество, за да може то да участва в е, е, партньорството на най-различни равнищи. В най-различни формати ние подкрепяме всички мерки, които подпомагат гражданското общество да, да играе своята основна роля за напредъка на обществото, за осъществяването на реформи, за отчитането на тези реформи. И аз разчитам на вас да работите с гражданското общество, да разчитате на него за да се развива сътрудничеството в рамките на платформите за диалог с гражданското общество, защото смятам, че това наистина е един отличен начин за осигуряване на необходимите за реформите условия. Седма точка. Ние успяхме да осъществим и развиеме взаимодействие, много активно взаимодействие между Европейския съюз и вас на най-различни равнища между гражданското общество, на правителството равнище и така нататък. Но ние също така е, водиме един много активен политически диалог е, на заседания, които се провеждат е, всеки 6 месеца на равнище министри на външните работи. На последната среща включихме два нови елемента отрасловото сътрудничество, включително транспорта и също така включихме и едно измерение, свързано с за връзки и сътрудничество с гражданското общество, гражданското измерение. Ще се проведе и един неформален диалог с партньорските страни през септември това ще стане в Ереван през септември, както казах, и там ще, и ще наблегнем на сътрудничеството в областта на образованието. Осма точка. Колкото по тясно е нашето сътрудничество, колкото по-дълбоки са връзките с, с партньорите, колкото толкова повече е необходимо да разширяваме връзките с Руската федерация. Преди два месеца ние бяхме в Москва. Знаете, че на всеки две години се провежда среща между Европейската комисия и руското правителство. Този път повдигнахме три важни проблема, свързани с партньорството и добросъседството. Първо, съвместимостта или липсата на съвместимост между споразумението за асоцииране и митническия съюз. Обясних ми, че тези две явления са несъвместими, защото не може да има обвързващи споразумение с партньор, който сам по себе си не е отговар, отговорен и не може да управлява своята външна политика. Тук не става дума за политика, тук не става дума за идеология. Тук става дума за по-добри отношения между нашите партньори с, с Руската, нашите партньори с Руската федерация. Второ, ние също така споменахме и казахме, че сме готови да обсъдиме онези политики отвъд Митническия съюз, където не се а, изисква а, толкова стриктна, а, спазването на толкова стриктни правила. Тоест, ние казахме, че ще бъдем изваредно прагматични. И още нещо. Ние също така направихме едно предложение за а, сближаване и задълбочаване на нашите отношения в важни области. Какво точно имам предвид? Регулационната, регулационната рамка е важна. Евроазиатския съюз в момента работи по създаването на регулаторна рамка – Това са години и години а, законодателство с десетки, десетки, стотици, хиляди страници и така че ние бихме искали законодателствата на двете е, страни по някакъв начин да са съвместими, но това а, е, те не могат да бъдат съвместими, ако нямаме еднакви регулаторни рамки. Не можеме е, защото в противен случай ние просто ще създадем, ще построим една стена, която ще спре интеграцията и това ще бъде просто в ущърт на нашите партньори и е, няма да бъдем в състояние да създадем едни, една зона на свободен обмен от е, Атлантика до Владивосток. И девета точка. Мисля, че последния път в е, Баку, пък и дори преди това, ви помолих да ни помогнете да засилиме е, публичната дипломация, цяла диплом... не само привличайки гражданското общество, да ни спомог... да помогне, да ни помогнете чрез различните програми, чрез регионалната коопера, регионалното сътрудничество и в момент, в който ще подпишеме първото споразумение за асоцииране, е много важно. Тази работа, тази публична дипломация придобива все по-значителна и всеобхватна роля. И много ви моля, а, не а, подкрепяйте, работете за консолидирането на демократичните институции във вашата страна. Свободни избори, реформи, всичко това е много важно. Важно е да има здрави, солидни, демократични институции, които да бъдат независими и те ще те ще спомогнат за напредъка във вашия, на вашия демократичен дневен ред. Така че обърнете особено внимание на това. И нека да завърша с това, с което започнах. Съвместните проекти. Ние сме готови да направиме всичко, за да не само да работим по тях, но и за да можете вие, нашите партньори, да се чувствате пълноправни участници в тези проекти. Благодаря ви. Благодаря, господин Фюле. Вие очертахте още по широк хоризонт за източното партньорство. Това много го ценим. И така, с това приключихме официалната част на нашата сесия. Давам думата на Борис Тарасок. Благодаря, Кристиан. Уважаеми колеги, нека благодарим на комисар Фюле за неговата подкрепа към парламентарната асамблея Евронест. Нека му благодарим за помощта, която оказва на нашите органи, на нашите заседания. Зависи от желанието на господин Фюле, дали той иска да остане с нас по-дълго време. Естествено, ние ще се радваме, но, господин Фюле, аз не искам да бъда гроб. Аз не искам да се налагам, не искам да ви предлагам нещо. Радвам се, че можах да говоря пред вас. Но бих се радвала, ако мога да чуя някой от вашите коментари, някой от вашите идеи. Това ще ми даде възможност аз да се получа. За мен е много интересно да чуя вашите идеи. Във всички случаи бих останал. Благодаря. Благодаря. А, ние оценяваме вашата готовност за комуникация с членовете на Парламентарната асамблея Евронест. За това, колеги, обръщам се към вас. Имате възможност да се обърнете към господин Фюле, да му зададете въпроси, да изразите мнение. Е, Нашият колега Ярош Волски иска да говори. И така давам думата Ячек. Имате думата. It has been prearranged, but uh, I don't know what is uh, the subject of the uh, question. I, I feel privileged and, and sorry. Благодаря. Разбрах от секретарията, че не бива да задавам въпрос, но е чудесно все пак да се обърна към комисаря. Не мога да устоя най-напред. Можете ли да направите коментар за Европейската позиция относно за руските войници, които навлизат, навлязоха вчера 300 метра в границата, в територията на Южна Абхазия. Сега, за диспутите и за, за споразуменията, вие казахте, чудесно е, е да имаме прагматичен подход. Но когато имаме търговско споразумение, много е важно да се знае за коя територия въжи то. И така, от търговска, от търговска гледна точка, как ще се третират региони като Обсетия, Нагорни Карабах, Южна Абхазия, подобни територии? Това е просто е, прагматичен въпрос. На трето място – за тръбопровода, за нефтопровода през Украина. Вие поощрихте Украина да инвестира в него. Янукович и Путин вчера сключих една сделка. Няма дали Европейския съюз ще може да се включи или не. И накрая Азербайджан Добре, нека поуспокои малко топката, казва господин Фюле. Има ли други, е, казва председателят, въпроси или коментари? Може би депутатите? Благодаря. Аз ще започна с критиката към тази сесия документите. Аз не, не ми харесват тези документи. Тези документи са едностранни, подготвени са едностранно и ако говорим за решенията на економическите проблеми само в, е, с понятията на либерализацията, това не отразява ситуацията в страните от източното партньорство, например. Беларусия. Беларусия е страна, която ня, не е либерализирана. Социалната ситуация обаче е много лоша, тя се влушава и, трябва да адаптираме нашата позиция към истинската ситуация в тези страни. Когато говорим за борба срещу безработицата и бедността, а, това е добре, това е хубава амбиция, но ние в Европейския съюз имаме, сме изправени пред предизвикателства. Например, в много държави членки има региони, където безработицата сред младеща е по-високо 25%. В 18 от 27-те държави членки има държави, е, където безработицата е именно такава. Мисля, че нашите препоръки не са основани на реалността, която битува в страните от източното партньорство. А нека вземем предвид и нашата реалност, реалността от нашите страни, защото безработицата, социалното изключване са факти, които съществуват в нашите страни. Аз ще гласувам против повечето от подготвените документи, с изключение на доклада за, енер... за доклада на Комисията по енергийна сигурност. Благодаря. Уважаеми колеги, виждам един колега, който иска да се изкаже. Нека дадем възможност по принцип на членовете на асамблеята Евронес да се изкажат, тъй като депутатите могат и при други случаи. Давам думата на господин Сулейманов, глава, ръководител на азербайджанската делегация. Biz dünən e, çox Благодаря. Вчера наистина работихме много конструктивно. Мислех, мислехме за бъдещето на Евронест и си спомням за всички компромиси, които направихме по време на срещата в Баку. Е, това бяха компромиси против моята страна. Само преди 10 минути получих а, е, една промяна на а, е, промяна номер 10 на член 25. Моля да я оттеглите тази промяна. Сега аз не заплашвам, но ако това не се случи, делегацията на Азербайджан ще представи своята позиция на Евронест по съвсем различен начин. Господин Сулейманов, искам да ви кажа, че става дума за въпроси и коментари към комисара Фюле. А вие току-що започнахте дискусия по друга точка от дневния ред. Когато почнем да обсъждаме доклада на политическия комитет, тогава ви приканвам да подигнете този проблем. А сега давам думата на ръководителя на грузинската делегация. Благодаря, благодаря на комисар Фюле. Желая Желая му неговите усилия да се увенчаят с успех в бъдеще, защото той полага наистина огромни усилия в контекста на източното партньорство. Един кратък коментар за това, което вие казахте за бъдещия процес на, за подписване на споразумение за асоцииране. Нещата стават практически. От една страна, ние, е, е, от една страна е подписването, от друга страна е прилагането на тези споразумения. Хубаво е, че има такива проучвания, особено когато става дума за секторното спора, е, сътрудничество. Е, тези области са важни и ние високо оценяваме вашите усилия. Но моят въпрос е следният. Укрепване на отбранителната способност с европейски компонент. Вие знаете, Грузия е един от донорите към коалицията срещу тероризма. Доколкото знам, има дебати за това как да се укрепи европейския компонент. И Европейския съюз иска и нашия принос. Как виждате вие нашия принос? Това е въпросът ми. Очаквате ли повече принос от нашата страна в, в, в рамките на европейския компонент.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 за руските войници. Аз не съм информиран, не зная какво се е случило. ЮММ разследва ситуацията. Но мога да направя коментар. Най-напред, това е нашата позиция. Ние апелираме към Русия да спазва споразумението за прекратяване на огъня и то напълно да го спазва, а не само отчасти. На второ място. Не бива от страна на Русия да има воен... нагнетяване на военно напрежение в тези територии. На трето място. Не бива да изпускаме възможността за да използваме ангажимента си на териториалната цялост, е, към е, териториалната цялост на Грузия. Искам да го подчертая. Това е основна част и основен елемент на нашата политика към Грузия. На втория въпрос. Може да очакваме that uh, government but at the same time uh, the agreement is being Може да очакваме от правителството да прилага споразумението за асоцииране е, териториалната цялост. Това е важен компонент. И чрез това споразумение се отваря възможност за цялата територия на страната партньорка да има полза. Сега по отношение на газовия тръбопровод между Украина и Русия. нашата, нашето предложение е ясно. То е именно покана за участие в един многостранен проект, за подобряване, модернизиране на цялата система. Сега въпрос е Украина да избере най-добрия начин да поддържа системата си и да я експлуатира. Тази система трябва да остане в добро състояние, за да може да а, провежда енергия от Русия към Европейския съюз. На следващо място, следващия въпрос. Не е, че не сме мислили за определени сектори да бъдат включени в неформалния диалог, например социалната политика, неформалния диалог, А ние естествено говорим и по тези въпроси, защото а, е, така е. И тук искам да бъда много точен, много ясен. Споразумението за асоцииране не включва само търговията. Аз подчертавам елемента на политическа асоциация тук на. И когато обяснявам това съкръщение DCFTA, аз подчертавам първите две букви – дълбоко и цялостно сътрудничество. Е, тези споразумения е, предлагат възможност за включване към вътрешния пазар на Европейския съюз. И това е именно причината, за тези споразумения за търговия да станат един интеграционен инструмент, ако естествено страните партньорки имат тези амбиции. И тук е, искам да спомена, че Става дума и за политики, които не се основават само на търговията, а имат и други компоненти. Аз съм представител на... Представлявам и върховния представител. И в този контекст искам да кажа следното. Искаме много да видим нашите партньори те дават все по-голям принос в нашата политика за сигурност и отбрана. Те да участват в нашите политики, в нашите декларации и в същото време трябва да намерим възможността нашите партньори в дългосрочна перспектива да знаят какви са техните приоритети и ние да може да ги отразяваме правилно в общо, общите си позиции. Ние искаме да видим участието на нашите партньори в мисиите и SDP. Това е изключително важно, особено в е, момента, когато се намираме в криза, когато ресурсите са кът трябва да адаптираме нашите ресурси, за да може да оперираме заедно извън Европейския съюз. Това е начина, по който Европа може да допренесе за мира и стабилността в света. Благодаря за възможността да се обърна към вас. Благодаря за този интерактивен елемент на сесията. Желая ви успех в вашата работа. И съм сигурен, че работата и резултатите от нея ще са важен принос към успеха на срещата на върха в Вилнюс. Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашето внимание, с което се обърнахте към Парламентарната асамблея Евронес. Благодаря ви. I ask all members of the Euronest Parliamentary Assembly to stay in your... А сега нека се обърна към членовете на Евронест ние ще продължим с работата си след като комисарят ни напусне. Уважаеми колеги, сега нека се занимаем с документа от първата точка. Това е дневния ред от трет, на третата сесия. Колеги, вие получихте проекто, проекта на дневния ред. Ако няма възражения, този проект на дневен ред ще бъде одобрен. Той е предложен от бюрото. Ако няма възражение, проекта за дневен ред ще въжи за одобрен. Сега преминаваме към точка 2. Това е одобрението на протоколите от предишните сесии, а именно сесията в Баку на 3-4 април миналата година. Протоколите са във вашите папки, така че ако нямате възражения, и ако не представите вашите възражения до утре, 29 май до 10 часа. Тези протоколи също ще бъдат за одобрени. Добре. А сега точка трета. Това са изказванията на наблюдателите към Евронест. Съгласно правилника, Евронест може да покани представители на европейските институции, Европейския парламент и гражданското общество. Те могат да бъдат поканени като наблюдатели на сесията ни. Ако нямате нищо против, ако няма възражение, аз ще поканя тези представители да се обърнат към асамблеята от е, Република Ирландия, тъй като Ирландия председателства Европейския съюз. Аз приветствам сенатор Тери Лейтън. Господин сенатор, имате думата за две минути. Благодаря, господин председател. Отношенията между Европейския съюз и Евронест е взаимно изгодна. Процесът на източното партньорство започва да носи плодове, което е чудесно. Искам да се съсредоточа върху две основни неща. Най-напред съществува голям потенциал в това отношение, в тези връзки. Аз поощрявам прогреса е, за сключване на споразумение за асоцииране. Има пътна карта за това. Също така приветствам и споразуменията за свободна търговия, които ще дадат достъп до вътрешния пазар на, на Европейския съюз. Това ще укрепи бизнеса в съответните страни има нужда от реформи, като, например, укрепване на демократичните ценности, върховенство на закона и пазарна економика. По този начин тези ценности могат да бъдат укрепени. Ние искаме нашите страни партньорки да се променят в добро. Виждам, че има огромно огромен потенциал в източното партньорство и той може да бъде използван напълно и би трябвало да бъде използван напълно. В момента Ирландия председателства с Европейския съюз и в това си качество искам да дам е, да благодаря за това, което Евронест прави. Това председателство се оказва, че е също толкова успешно, колкото и предишното. И предишните знаят, че има много неща, които да се направи, има много работа, която да се свърши, като работа сътрудничество с комисията, с депутатите. Благодаря ви, желая ви успех. Благодаря, господин сенатор, благодаря на вашата страна. А сега Уважаеми колеги, искам да поканя господин Линас Балцис, заместник-председател на Комисията по външни работи на парламента от Литва. Това е бъдещия председател на Европейския съюз. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Дами и господа, членове на Евронаст. Като заместник председател на Комисията по външните работи на Литовския парламент се радвам, че съм тук сред вас. Евронест е една отлична платформа за насърчаване на партньорството с Източна Европа, на която се обменят нови идеи и нови проекти. Евронест ще бъде сред приоритетите на литовското председателство включително укрепването на демокрацията и правовата държава в източните партньорства за едно по, един по-мирен свят. Същевременно също така ще работиме по осигуряване на енергийната сигурност и задълбочаване на интеграцията. Нашите цели ще бъдат обсъдени на срещата на високо равнище в Вилнюс през ноември, на на която се надяваме да бъде подписано споразумението за асоцииране, ако разбира се Украина изпълни своите ангажименти. Но Европейския съюз също трябва да направи усилия, защото нещата биха били невъзможни, ако Европейския съюз не предвиди и предостави необходимите финансови инструменти на партньорските страни. Сега нещата са в ръцете на Европейския парламент, така че аз поздравя, аз пожелавам на парламента, комисията по външните работи, бюджетната комисия да вземат необходимите е, разумни решения и пожелавам всичко най-добро от името на бъдещето литовско председателство. Um... Благодаря. Скъпи колеги, сега даваме думата на заместник председателя на Европейския социален и економически съвет. Господин Уилямс, имате думата за две минути. Well, <coughs> I see that uh, Mr. Благодаря. Виждам, че господин Вилмс не е тук. И така преминаваме по-нататък от Комитета на регионите, представителя Мистер Mr. Van den Brande, Те ще говорят след пет и половина. Господин Ванден Бранден. Uh, Той също не е тук. От форума Гражданско общество госпожа Наталия Ярашевич, генерален директор на надзорния комитет. Uh, Благодаря за възможността да се обърна към вас. От името на форума Гражданско общество ще говоря пред вас. Аз представлявам генералния, секретар, э, генералния секретариат. Мнението на генералния секретариат е, че Евронест става все проф, професионална организация. Нашия форум, форум включва 6 страни. Форум, форумът се среща веднъж на година. Тази година се срещнахме в Кишинев. Имаме различни комисии, работни групи, те работят цяла година. Тази година се занимавахме с мониторинга на пътната карта на източното партньорство. Ние ще представим нашите заключения във Вилнюс, където се надяваме да видим е, много подписани споразумения за асоцииране. Надявам се, че това ще е нова фаза в източното партньорство, където партньорите, страните партньорки обещаха да подобрят своите съдебни и социални системи и обещаха да форми. Тази е, година имаше избори в Армения, Грузия, Азербайджан. Особено сме загрижени за състоянието на гражданските права и гражданското общество в Азербайджан. Е, изборите е, се спряха на лидери, които не са много обещаващи. Е, гражданите не спазват законите институциите имат проблеми. Е, борбата срещу корупцията и борбата за свободните медии са изключително важни. Това са два основни проекта. Евронест може да играе тук голяма роля. Отношенията с страните партньорки трябва да укрепи демократичните промени в тези страни. Ние, като представители на гражданското общество, ще сме щастливи да дадем своя принос за постигане на тази цел. Well, uh... Благодаря, скъпи колеги. Мисля, че трябва да продължим и за бъдеще да каниме наблюдатели да се изказват. Сега Кристиян сега, благодаря Борис, минаваме към следващата точка от дневия ред. Става дума за доклада на Комитета по външни работи. Преди да дам думата на съдокладчиците, искам да ви кажа, че доклада беше прият вчера в комисията. 10 изменения са били внесени в срока с нощ до 12 часа с нощи, 3 са били оттеглени, така че имаме 7 в момента. И сега давам думата на господин Чернецки, съдокладчик. Имате а, е, 3 минути. Благодаря, господин председател. Имаш немски. Благодаря, господин Политична. Това е доклад от чисто политически характер И трябва да подчертая, че темата е много важна. Става въпрос за сигурността. Това е важно предизвикателство за нас и във връзка с все още неразрешени конфликти. Искам да благодаря на всички вносители на изменения защото те обогатиха първоначалния вариант. Искам също така да благодаря и за готовността ви за компромиси и за откритостта на членовете на делегациите. Опитахме да избегнем една опасност, позната ни от първото парламентарно заседание, първата асамблея на Юронест, когато не можа да се вземе решение и не беше прият предложения от нас доклад. Днес искаме да предложим документ, който се подкрепя както от европейските партньори, така и от страната на Европейския съюз. Искам да благодаря на моите докладчици в Сянка, моя съдокладчик. Ние работихме отлично по време на целия процес на изготвяне на доклада. Сигурността е важна тема и има много аспекти. Има политически аспекти, има аспекта на сигурността в интернет, например. Тя е особено важна за гражданите от страните от европейското партньорство. Един важен аспект е избягването на конфликти чрез общите стойности, общите ценности, които споделяме. И бихме искали да споделим нашите ценности и с нашите източни партньори. На това е посветена първата част от доклада. Друг важен аспект от предложения доклад касае избягването и разрешаването на конфликти. Тази тема беше обсъждана доста емоционално, но успяхме да се съсредоточим върху нещата, които ни обединяват, а не у нези, които ни разединяват. И смятаме, че с този доклад започваме нов етап на истинско сътрудничество, а не на сътрудничество на думи. Смятам, че по този начин ще се постигне по-добро сътрудничество между Европейския съюз и нашите източни партньори. И също така искам, би ми се искало да имаме както финансова, така и а, политическа подкрепа, както това се прави за други политики. Защото източното измерение е важно и държави като а, Украина, а, Азербайджан, а, Армения а, и Беларус са европейски държави. Тези държави са част от Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин Чернецки. Сега господин Тарасюк, който е също съдокладчик първо бих искал да благодаря на Ричард Черневски, моя съдокладчик, за сътрудничеството, за усилията, за да подготвиме проект от доклада. Второ, бих искал да кажа, че за нас са докладчиците. Това беше едно истинско предизвикателство, тъй като става дума за най-чувствителните теми за а, източните партньори. Така че не можеше да не споменеме и конфликтите, и разрешаването на конфликтите. А, бих искал също така да благодаря по този повод на две делегации, които се съгласиха с компромиси. Става дума за арменската и азербайджанската делегация. В качеството си на съдокладчик много ви благодаря и се надявам, че парламентарната асамблея ще одобри този доклад, който бе прият и ще го приеме единодушно. Още днес. Благодаря за това, че ни спести време, Борис. Сега имаме 17 минути за обсъждане, така че много ви моля, бъдете много кратки. Закъсняваме. Знаете, че Врем, времето е пари, по-дългата дискусия с Фюле, значи по-кратка, по по, по-кратко обсъждане на доклада. Господин Хокман. Благодаря и поздравления. Най-напред. Благодаря на Майкъл Чермен и на двамата докладчици. Тук подчертаваме нуж... нуждата да се укрепи демокрацията и върховенството на закона. И тук имам едно изменение. Изменение е четвърто. Е, това изменение според мен е много важно. Е, четох едно интервю в Лемонт, където министър-председателят е, е, Репшвили е интервюиран. Той казва, аз не зная, не смятам, че е, той ще бъде хвърлен в затвора. Ако опозицията продължи да лъже и да игнорира хората, е, тогава това, това е много лошо, много трудно. Е, прокурорът ще може да го обвини. Господин председател, виждаме в Грузия че много политици са арестувани и разследвани в е, Грузия и всеки трябва да си отговори е, дали сме обезпокоени или не, господин Кебранте, господин Ручек. Каква е си, ситуа... каква е ситуацията в тези страни. Ако сме обезпокоени за върховенството на закона и демокрацията, трябва да подкрепим изменение четвърто. Господин Домица. Ще се опитам. Благодаря, господин председател. През последните два дни много, много, много говорих по тези проблеми но за съжаление, въпреки че бюрото и комитета и бюрото обсъждиха тези проблеми, но виждам, че тук са внесени измененията. Това го очаквахме, разбира се. Мисля, че резолюцията е добра. Духът на, на резолюцията е добър. Аз а, и, ар, и арменските, и азербайджанските колеги проявиха така гъвкавост, за да можем наистина да, да имаме а, резолюция. Но мога да ви кажа, че заради това изменение в по-голямата част от моята делегация не може да подкрепи тази резолюция. Защото говор, говориме за за, за един а, спешен, за един алармиращ въпрос. Да, ние, ние сме алармирани всички, ама защо не преди това? Защо? В миналата година имаше избори. Сега говориме за правосъдие. Добре, чудесно. Но ние сме отворени, както никога не сме били отворени. Знаете, че ОСС е там, те наблюдават, извършва се мониторинг. Господин Протешович каза, че продължава мониторинга на положението в страната. Тук не става дума за политика. Тук става дума за правосъдие, за справедливост. Така че не смятам, че Парламентарната асамблея на Евро днес трябва да обсъжда подобно изменение. Мисля, че просто отиваме много далеч. Така, пред, предвид регламента и член 16, параграф 5, аз искам да има разделно гласуване по изменение номер 4. Благодаря, господин председател. А сега давам думата на господин Ручек за една минута. Няма го. Добре. Господин Ованесян, две минути и седем секунди. И ще изчакаме господин Ручик. <clears throat> Think... Благодаря. Мисля, че нашата делегация благодари на докладчиците. Подкрепям това, което каза господин Тарасюк и благодаря на грузинската делегация за подкрепата и гъвкавостта. Надявам се, че всички си научихме урока, изведохме си булките. Светът се променя и за съжаление не е към по-добро. Общите заплахи срещу Европейския съюз и срещу пет или шест държави от източното партньорство. А, това са общи заплахи и с тях трябва да се справим. Следващите доклади трябва да се занимаят именно с тези общи заплахи. Благодаря. А сега да уточним колегите, които не са в списъците, не могат да говорят, тъй като времето е ограничено. Това отговаря на нашите правила. За съжаление, само тези, които са на списъка, те ще говорят. Господин Молдър. Can... Благодаря. Благодаря, господин председател. Приветстваме тази резолюция. Вярно чувствителен проблем, чувств много деликатен въпрос, но аз а, под, под, подкрепям изречението нашето а, за, за, за да можем да, да продължим да поддържаме мира и, и сигурността в европейския континент. Да, мисля, че това е фундамента на европейското сътрудничество и още от самото начало, разбира се, се сблъскахме с трудности, но чрез разговор, чрез диалог, нещата се променят и, и се подобират, подобряват. Нашите трудности могат да бъдат обменяни чрез а, диалог, само говорите едни с други, ще вървиме напред. Благодаря, господин Молдър. Имам чувство, че господин Ручик се върна. Господин Ручик, имате една минута. Съжалявам, трябваше да дам интервю на радио, по радиото по случай Юлия Тимошенко. Извинявайте. За една минута бих искал да кажа следното. Мисля, че тази резолюция и целият доклад правилно заявява, че ако искаме мир и стабилност, трябва да наблягаме на човешките права, гражданските права, върховенството на закона. Това е. Включително и по-тясно сътрудничество с гражданското общество. Мисля, че същото се отнася и за за разрешаването на регионалните конфликти. Да, разрешаване на конфликтите трябва да има, но с мирни средства. Знам, че някои вече са се уморили от това, защото от години, години, години нещата не се решават, но мисля, че едно мирно решение е единствения начин, по който могат да действат демократите. Регионалното сътрудничество, економическото сътрудничество, културното, културния обмен, туризма, това са нещата, които ще помогнат. И последно, изменение номер 4, параграф 5 на НП. Смятаме, че това не е че няма някаква връзка между бившия министр-председател Мирабишвили и на Украина госпожа Тимошенко. Така че ние няма да подкрепиме това изменение. Благодаря, господин Ручек. Сега давам думата на господин Сюлейманов. Две минути. Благодаря. Искам да се спре на няколко много важни неща. Преди е, Варшавската среща имаше проблем. След това в Баку. Благодаря на делегацията от Баку. Това беше голям успех. Е, сега имаме в нашата трета сесия говорим за бъдещето на Евронест, говорим за сътрудничеството между парламентарните делегации и за успеха на организацията. За тази цел ние постигнахме компромис с арменската делегация. Вчера имахме много оживени дискусии, но две неща искам да кажа. Вътрешния правила – според него, с този документ ние не може да напреднем. В политическите дебати в моята страна ме карат да стигна до следното заключение. Евронест не е органа да реши проблемите на страните партньорки. Ако проблемите в нашата страна не могат да се дискутират в рамките на тази организация и тази организация се опитва да наложи вето и ако правилата на Евронес не позволява дискусии, е, мисля, че си губим тук времето. Играем си на криеница тук. Затова ние съвсем категорично искаме да променим вътрешния правилник на Парламентарната асамблея Евронест. Ако Евронест не може да обсъжда истинските проблеми, то тази терме, е, организация не може да се нарича парламентарна асамблея, а по-скоро не правителствена организация или някакъв орган на Европейския парламент. Това са сериозни въпроси, по-добре да се занимаваме наистина с тях, а не да си губим времето. Благодаря. Господин Сулейманов, да, ние ще вземем предвид вашата гледна точка. Господин Лисък за минута и половина. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на полски. Присъединявам се към казаното от господин Кларк във връзка с ситуацията в Грузия. Ситуацията е такава, че в понеделник и вторник делегация от Европейския парламент член на което съм и аз, ще посети Грузия. На нашата програма са предвидени много важни срещи с господин а, господин председател Сакашвили, с членове на парламента и с господин Бакараце. Надявам се да мога да задам своите въпроси и да получа отговор на тях, защото смятам, че те са важни. Искам да обърна внимание на колегите от парламента в Грузия, че арестът на бившия министр-председател е изключително драстична стъпка и не бива да се очудваме на публичното внимание, включително и в държавите от Европейския съюз. Защото погледнато отвън, изглежда, че има аналогия с случая на Юлия Тимошенко в Украина. Аз се радвам, че ще мога да посети Тбилиси и да се срещна с министра на правосъдието на вътрешните работи и се надявам да получа отговор на своите въпроси. Ще използвам времето, за да кажа още нещо. Говорейки за сигурността в региона, все още има нерешен въпрос. А, а, все още са окупирани регионите на източна Осетия и Южна Абхазия и ние се обръщаме към Европейския парламент с апел да се разрешат тези въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Лизък. И сега даваме думата на господин Дършешвили. Благодаря. Господин Долице, говори от името на грузинската делегация. Трима от нас сме членове на опозиционните партии и за първ път ние чрез демократични избори нашият е, лидер в момента се разследва. А ако се окаже, че той е виновен, добре, нека го съдат, но е, предварителен арест за бивш е, министър-председател е всъщност един политически едно политическо действие, което има за цел да срине и провали работата на опозицията така че а, с него ще изчезне и опозицията, така че за това ние се надяваме, че нашата, нашето общо единно семейство, независимо от политическата окраска, ще помогне за решаване на проблема. Господин Мурадов иска процедурен въпрос? Не. Да. Мога ли да взема думата или по процедурен а, въпрос? Питам се. А след като нямаме време да обсъждаме този тъй важен документ, за какво сме тук? Вие казахте, че много хора са се записали. Но в крайна сметка ние не сме виновни за това, че много хора говориха в началото. Господин Муратов, ние сме оговорили и сме казали колко време разполагаме. Времето се разпределя между различните оратори и това и в крайна сметка имаме четири доклада. Така че не можем да разтеглиме времето за из... дискусии до безкрайност. Имаме още трима. Госпожа Гурмай, една минута. Благодаря, колеги. В европейския, континент е хубаво да се възцари сигурност и мир. За тази цел обаче трябва да преодолеем плахите, които, се, които съществуват към демократичния процес. Имаме за това шанс във Вилнус. Политическата, политическата задънена улица засяга някои територии и е, региони. Положението там трябва да се подобри. За това аз е, подкрепям инициативата за, на ОССЕ и Съвета на Европа за хуманитарна помощ в тези региони. Съгласна съм, че резолюцията, която предстои да бъде подписана, трябва да се основава и на междукултурни инициативи и диалог, диалога с гражданското общество. Само по този начин младите поколения могат да преодолеят противоречията си. Поздравление, Кресие Тиан, за твоето назначение в България. Дякую bardzo. Дякую e, bardzo, пани przewodniczący. Благодаря, господин председател. Оставам с впечатлението, че преклено малко говорим за политика. И би трябвало да говорим повече и за бъдещето като например за предстоящата среща в Вилнюс. Би трябвало да обменим някои мисли във връзка с този форум. Какви предложения можем да отправим към гражданите на Европейския съюз и в държавите от източното партньорство? Замислили ли сме се какво можем да предложим на младеща, по отношение на нашето сътрудничество и във връзка с тяхното бъдеще. Никой не го прави. Правителствата не го правят е, и Европейската комисия не, не го прави. Не мисля, че сме свършили добра работа до този момент. По-скоро смятам, че би трябвало да се върнем към първоначалната идея на Европейския съюз. Имаме нужда от иноваторски идеи, така че да можем да се разбираме по-добре и за в бъдеще. Би трябвало да мислим повече за това какво може Запада да предложи на изтока и обратно, защото а, имам усещането, че прекалено много говорим за нас, а, не обръщаме достатъчно внимание на дебата с нашите партньори и смятам, че слушането е също толкова важно, за да можем да формулираме добри политики за бъдещето. Благодаря. Мистер Ковал, Мистер Курпил dear colleagues uh, i am supporting the ukrainian language that is why i will speak in ukrainian. Uh, наши нашия колега ричард търнецки и борис тарашук са подготвили един много важен и много смислен документ. В европейската история има много примери за конфликти които са били решени благодарение на добрата воля. Този доклад, доклада, който ще който обсъждаме в момента е от огромно значение. И крайна има много проблеми, вярно е, но но до, до, до, до голяма степен и Украина си създава сама проблеми. Говоря за така нареченото селективно правосъдие. Е, нека грузинските колеги не повтарят а, грешките на украинските а, а, колеги, трябва да извлекат а, полуки от а, случващото се, случилото се в Украина. Защото в този случай говорим за селективно правосъдие. По мое мнение, проблемът а, е на лице и измененията имат за цел да го разрешат. Призовавам ви всички вас да подкрепите тези изменения. Тук не говорим за принадлежност към дадена партия, а за принадлежност към определени ценности. Украина се надява да подпише споразумение за асоцииране с Европейския съюз като проблема за селективното правосъдие е фактически най-важния. Това е основната пречка по пътя ни към това споразумение. Затова бих искал да кажа на всички, че трябва да се получим от грешките си. Моля ви, имахме конфликт с Германия и с Полша, Украина също има проблеми. Нека да се получим от историята и от миналото. So I... Mrs. Rivasi, you have the floor. Госпожа Риваси, имате думата. Съвсем на време дойдохте. was minute and a half, now it could be... Минута и половина сега стана една минута. Седнете, където и да е, госпожа Риваси? Monsieur le Président, благодаря, господин председател. Извинете ме за закъснението, но бях на друго съвещание. Исках е, да взема думата, по залозите, свързани с а, сигурността, по-специално страните от е, партнерата с Източна Европа, където Азербайджан и Армения са едни от основните проблеми за безпокойство. Точка 8 от тази резолюция казва, че националните закони не трябва да се основават на принципа на дискриминация, и, и границите на е, свободата на словото е, са много важни за решаването на конфликтите. Аз е, се безпокоя е, за, относно Азербайджан, относно Азербайджанската е, информационна е, агенция. Е, тези, които са сътрудничили с арменците, ще бъдат преследвани от правосъдието. Същото е валидно и за чуждестранните граждани, които живеят в Азербайджан. Това е поне, което казва член 7 от един закон, който в момента се изготвя. Ако този закон, закон влезе в сила, от практическа гледна точка това означава е, края на платформата Гражданско общество, което е не правителственото измерение на това партньорство и аз не мога да се съгласа с е, такава възможност. Тези е, новини ме притесняват. Възможно е да се намери мирно решение на конфликта между Азербайджан и Армения. Затова искам да чуя представители на азербайджанската страна да ми каже дали този закон ще влезе в сила. И най-общо казано бих желала да спомена, че съществуването и укрепването на гражданското общество са неизбежни условия за, от, за успокояване на отношенията между двете страни. Трябва да се спре засилването на омразата между тези две страни за да се осигури мирно бъдеще за нашите деца. И ще приключа като кажа, че приятелството между родите трябва да замени съперничеството между държавите. Благодаря, господин председател. Thank you, thank you, Mrs. Rivasi. Since uh, there were no person... Тъй като нямаше забележки, които се отнасят до някой конкретно, не мога да дам думата на някой друг да вземе отношение. Госпожа Капнецка и приключваме дебата на доклада. Той бе обсъден надълго и на широко в Комисията по политически въпроси вече два пъти. Няма смисъл да се превръща всичко в реплика и дуплика. Дамы и господа, меня ами как представителя Украины очень расстраивает тот факт, что сегодня... Дами и господа, като представител на Украина съм загрижена, че повдигаме въпроса за бившия министр-председател на Украина. Доколкото разбираме, в съда все още не се е произнесъл Предстои заседание през октомври и нормалната практика е да няма намеса във вътрешните работи на една страна. Дами и господа, ако започнем да правим подобни изявления, ще се окажем в много трудно положение, защото има лица, които не са доволни от властите в Армения, Азербайджан, Грузия, сега и в Молдова и на всяко заседание на Евронест просто ще спорим един с друг. Всяка страна може да се озове в подобно положение. Искам да ви напомня на всички, че Evronest е платформа, която е създадена за да подобри взаимоотношенията между страните от източното партньорство. Аз съм против това изменение, не го подкрепям. Имаме възможност за една минута за двамата докладчици. Господин Чернецки не го вижда, може би господин Тарасил да направи заключително изказване. Благодаря ви. Дискусията, която чухме току-що, само доказва, че въпросът е изключително деликатен. Той е много важен за всяка държава и по-специално за държавите от източното партньорство. Единственият демократичен път за взимането на решение е гласуването. Затова ми се струва, че чрез гласуване ще решим и нашите разногласия. Благодаря. И аз ви благодаря преминаваме към точка пета от дневния ред Доклад на Комисията по економическа интеграция, правни въпроси и конвергенция. Проекто резолюцията се нарича Сближаване на националните законодателства на държавите от източното партньорство в областта на економиката. Доклада бе прият вчера на ниво комисия. Няма предложения за изменения поне не сме ги получили преди крайния срок. Сега давам думата на двамата съдокладчици. Най-напред господин Юнита, имате две минути и половина. А, I was told he's not here. Казаха ми, че той не е тук. Ако той не е тук, господин Кирилов, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Съдокладчикът господин Юнита трябваше да ни напусне вчера по а, спешни причини, затова бих искал най-напред да му благодаря за това, а, че участва активно в дискусиите и в изработването на доклада. Не мисля, че трябва да говорим надълго и на широко по доклада, тъй като колегите са запознати с неговото съдържание, това, което представлява интерес за мен е, може би, да благодаря на всички колеги, които взеха участие в дискусията и внесоха изменения. Изключително ползотворен дебат имахме вчера. Атмосферата беше приятна и конструктивна. Както знаете, целта на доклада е да се създаде да се създадат стандартизирани методи на приближаване на законодателствата на държавите от източното партньорство. Целта е да се засили конкурентоспособността на партньорите в економическо отношение, да се стимулират инвестициите и чуждестранната търговия. Целта е също така да се отговори и на нуждите на гражданите, включително и в съседните държави. Това е и целта на самия доклад. Основната тема, струва ми се, че той ни показва, че всички партньори, както тези, които са тук в Европейския парламент, така и тези, които са част от политиката на добросъседство, са съгласни, че настоящия доклад представлява един балансиран подход, който обслужва интересите на всички страни. Проведохме дискусия, разбира се, по а, това, че доклада поставя само началото. Необходимо е да се видим отново, за да видим как напредва процеса, защото процесът е дълъг. Но това, което е от най-голямо значение, е, че сме стартирали добре. А относно принципите, те също трябва да се прилагат и в тази област, защото някои държави ще последват примера ни. Липсват ни ресурси, за да можем да продължим напред, но съм сигурен, че можем да помогнем и в това отношение. Благодаря ви, господин Кирилов. Ще помоля колегите, най-вече членовете на секретарията, ако имат нещо да обсъждат, да го направят извън залата или назад, за да не пречат на работата на заседанието. Господин Залевски за минута и половина. Благодаря. Този доклад касае сближаването на нормативната уредба. Крайната цел е налагане на върховенство на закона. Темата може да се обсъжда теоретично, но ние сме политици, живеем тук, наблюдаваме случващото се в различните страни и трябва да вземем отношение по конкретната политическа конюнктура. Върховенството на закона не е свързано с отмъщението. За съжаление, днешният министр-председател на Грузия гледа на този въпрос по друг начин. Ако Грузия иска да се асоциира към Европейския съюз, тя трябва да спре да използва нормативната уредба, за да арестува членове на опозицията, включително и външния министр-председател. Господин Иваршвили, моля ви, спрете да използвате закона като средство за отмъщение. Използвайте го целесообразно. Иначе ще изведете Грузия от демокрацията към потисничество. Благодаря господин Залевски, господин Багратиян за две минути. Заповядайте. Well, we discussed it. Обсъждахме доклада и решихме, че той е уместен тъй като може да доведе до подобряване на ситуацията в източна Европа. Той може да допринесе за по-голяма отвореност в чужестранната търговия и да подобри двустранните отношения. Той може да допринесе за подобряването на економическата политика в самите държави. По-специално, що се отнася до економическа централизация, разделение на економическата и политическата власт, подпомагане на предприемачеството и отделянето му от правителството. Удовлетворени сме от свършеното. За нас беше удоволствие да работим с господин Юнита и господин Кирилов. Uh, and also expressed докладчиците изложиха различни идеи, които бяха много интересни. Това е което мога да кажа. Благодаря ви. Сега господин Ферм за една минута. Е, благодаря. Аз съм един от съпредседателите на тази комисия. Искам да благодаря на докладчиците. Понякога имаше конфликтни ситуации но при все това е много важно да поставим акцент върху пресечните точки, където може да се постигне напредък. Именно и това направихме в тази комисия. Първо, задълбочени цялостни споразумения за свободна търговия сега, правно сближаване. Следващия път, надявам се, инфраструктурни въпроси, които са доста трудни, но много важни. Радвам се, че доклада бе единодушно прият и той е за по-конкретен за отделната страна подход. Законодателството на Европейския съюз е едно и също, но процес на сближаване трябва да отчита спецификата на всяка държава. Що се отнася до финансовата рамка, хубаво е, че е абсолютно необходимо да се осигури техническа помощ за тази процедура и искаме държавите членки да не предлагат урязване на този тип помощ. Благодаря. Надявам се, че единодушно ще гласуваме за този доклад. Благодаря господин Ферн, господин, госпожа, извинявайте, Кита Шели. Няма проблем. Please. Thank you very much. And accept my Благодаря ви. Поздравления и от мен. Напълно съм съгласна с казаното от колегата. Европейската интеграция а, взема правит върховенството на закона и налагането на демокрацията. Не може да има върховенство на закона, ако основното право в дадена държава е безнаказаността. Ако има хора, които е, имат имунитет и не са засегнати от върховенството на закона, не можем да говорим и за държава, не трябва да забравяме това. Имаше призив, многократно отправен призив от депутатите към Грузия, но това, което се случва в действителност в Грузия е следното. Всъщност, Грузия се опитва да възстанови своето достоинство след 9 години безнаказаност. В момента Грузия по-специално от 1 октомври е, Грузия започна да изгражда собствената си демокрация и собствената си държава. Е, твърди се, че няма безнаказаност пред закона. Това беше казано от министър-председателя и от опозиционния лидер. Впрочем, за тези от вас, които не знаят, днес имаше нови обвинения към бившия вътрешен министр. Те бяха повдигнати и това е най-добрия начин за пътя към демокрацията. има обвинения в съда в Страсбург. така че не можем да говорим за грузинска мечта, ако няма правосъдие в Страсбург. Той беше министър на вътрешните работи и направи всичко така, че правосъдието да не бъде налагано. Той беше отговорен за измъчването на един човек в рамките на 27 години. Днес бяха повдигнати нови обвинения за злоупотреба с вас. Преди две години, на, в Деня на независимостта, през 2011 година, двама души загинаха в рамките на манифестацията, а той беше министър на вътрешните работи. Трябваше да разследва случая и направи всичко възможно, за да няма а, разследване. Съгласна съм с всичко, което беше а, казано от колегата. Не може да се уважават а, никакви а, причини, ако са повдигнати обвинения. Да, в момента той е предварително задържан, но има повдигнати обвинения в съда. Струва ми се, че а, това е залога и Европа и европейските депутати трябва да спазват а, нормативната уредба и а, върховенството на закона. Те са отговорни пред съда, без значение към коя партия принадлежат. Благодаря, казва председателят сега госпожа Николай. Thank you, First... Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя колегата, изготвил доклада който е един от балансираните добри доклади. Искам да посоча, че в този доклад темата е економическата и правна интеграция. Мисля, че много време загубихме в политика, което не е нормално, защото принципа на равенство на гражданите пред закона е един от основните принципи. Искам да, ви, да обърна внимание на колегата за селективната правосъдие. Тази синтагма е политически некоректна и опасна. Така или иначе, искам да засегна ефикасното правно сближаване, което е истинската тема на доклада. Макар и че за правната система има субсидиарност, ние трябва да работим за общи стандарти, общи ценности, трябва да работим със съвместни усилия, за да изградим обща рамка на нормотворческата дейност, сферата на стопанските дела и търговията. Поради тази причина е много важно да се задълбочи процеса,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 Действително, на срещата на Комитета по економическа политика ние одобрихме доклада, който започнахме да обсъждаме през февруари 2013 година. Благодаря на всички колеги и делегати, които се включиха в дискусията по доклада. Всяка една делегация направи конкретно предложение, което допринесе за изготвянето на доклада, който беше одобрен единодушно. Това само потвърждава колко ефективно можем да работим в нашата комисия. Приканваме Европейския съюз да увеличи бюджета за държавите от източното партньорство, за да разполагаме с повече ресурси за следващия програмен период. Благодаря сега господин Кирилов. Господин Кирилов, може да използвате една минута, за да приключиме дискусията по доклада. Благодаря, господин председател. Както казах в самото начало, става дума най-вече за сближаването на економическото сътрудничество, но разбира се, колегите повдигнаха и други въпроси, които не са изцяло несъвместими с темата на нашата дискусия. Тъй като нямаше спор, противоречие и няма допълнителни изменения, мисля, че е по-добре в заключение само да кажа, че още веднъж искам да благодаря за духа на сътрудничество. И да подчертая още веднъж, че процесът е дълъг, той трябва да се следи внимателно и съм сигурен, че следващата асамблея ще извърши повторна оценка на целия процес. Благодаря. Okay, thank you, Mr. Kirilov. Благодаря ви, господин Кирилов. Както казах в началото, трябва да тръгвам. Искам да поканя господин Онгоряно да ме замести. Желая ви успешна работа до края на заседанието. Определено ще имам възможност да се видим отново Поредица поводи. Успех на всички. Оставя на господин Тарасио. Ако обичат членовете на парламентарната асамблея на Евронест да изразим благодарност на колегата Кристиян и да му пожелаем успехи в новите му начинания. Чрез аплодисменти. Thank you <laughs> Okay, uh, colleagues, uh, И така, уважаеми колеги, нека да продължим с работата ни съгласно одобрения дневен ред. Сега продължаваме с точка 6 от дневния ред, доклад във връзка с енергийната сигурност. Бих искал да поздравя са докладчиците господин Гербранти и господин Онопришвили за извършената работа. Към момента не са внесени изменения по доклада. Ще помоля са докладчиците накратко да представят доклада. Господин Гербранди, може да започнете пръв, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Съпредседателят все още е в залата. Господин Вигенин, който беше назначен за външен министр на България. Бих искал да му благодаря за работата свършена в рамките на нашия форум и да му пожелая успех в бъдещото му начинание. Благодаря и на господин Онопришвили за, работа, за съвместната ни работа по този доклад както и да благодаря на всички колеги, които работиха по резолюцията. Господин председател, енергийните доставки са основното предизвикателство на следващото десетилетие. Затова съвсем не е изненада, че енергетиката е и централната тема в отношенията между Европейския съюз и държавите от източното партньорство. Не става въпрос само за отношенията между Европейския съюз и държавите от източното партньорство, но това е основната тема и в отношенията между държавите членки на Европейския съюз, както и между самите държави от източното партньорство. Енергията и енергетиката са доста деликатна тема. И за да бъда искрен, в Европейския съюз не съществува единна енергийна политика, което само свидетелства за а, трудността на тази тема. Всички ние сме зависими едни от други от енергийна гледна точка, зависим от нашата инфраструктура, от нашите горива и от съответните технологии. Това е добра изходна точка за резолюцията, която имаме пред нас. Резолюцията, която обект на вашето внимание, беше почти единодушно одобрена. Ако не се лъжи, имаше един въздържал се. Благодаря на всички гласували. Какви са основните елементи на тази резолюция? На първо място, разбира се, значението на устойчивите стратегии в Европейския съюз и в държавите от източното партньорство с цел нисковъглеродна економика. Сътрудничеството в областта на енергийната сигурност е един от основните приоритети в рамките на източното партньорство. Той е един от основните приоритети и ще остане такъв и за в бъдеще. Нуждаем се от по-отворен и хармонизиран енергиен пазар. Това също е изключително важно. Необходимо е да насърчим и интегрираните енергийни мрежи, както и да се засили капацитета в това отношение. Ще приключа с това, господин председател, за да оставя и малко време на съдокладчика, скъпи ми приятел Дейвид. Благодаря ви, Герберян. Сега ще помоля другия съдокладчик, господин Оно Пришвили, за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Енергетиката е една от най-важните области на световната политика. Тя ще играе важна роля в отношенията на Европейския съюз с страните от източното партньорство години наред. Тя може и следва и може да се превърне в една от най-успешните области – на политиката на източното партньорство. Това не е само въпрос свързан с изличането на взаимни економически ползи, но е въпрос свързан с сигурността и мира. Има много важни аспекти, като защита на правата на човека, просперитета, растежа, засилването на демокрацията, установяването на европейски ценности. Всички те са пряко свързани с изпълнението на проекти за енергийни доставки, които да водят до реално развитие и структуриране на държави и нации енергийните проекти, най-вече в Южния газов коридор, ще допринесат за мирно съжителство, ползотворно сътрудничество и постепенно смягчаване на рисковите фактори. Стабилността вече е основа на демокрацията. Съюзът е, създава справедлива среда за тези малки нации, които искат да се присъединят към Европейския съюз. Темата е свързана с е, подсилването на страните от източното партньорство, реализацията на възможности ще засили независимостта на суверените и суверенитета на държавите. Енергийната политика трябва да почива на принципите да се избягва по монопола и пазарното доминиране. Необходима е политика на диверсификация и подпомагане на амбициозни проекти. Независимо, че енергийната политика не е централизирана в Европейския съюз е, и е в ръцете на отделните държави членки, Европейския съюз прие един уникален акт с цел определене на обща нагласа и виждане. Това показва колко дълновидна е волята и устремеността на Европейския съюз. По време на подготовката на проекта се опитахме да постигнем възможно най-много компромиси в общия интерес, за да стане доклада приемлив за всички участници. Имаше до 40 изменения, няколко компромисни и в крайна сметка мисля, че всичко се овенча с успех. На последно място искам да благодаря на господин Гербранди за чудесното сътрудничество. <clears throat> Благодаря ви, господин Онопришвили. Уважаеми колеги, бих искал да ви помоля да уважавате колегите, които се изказват. Така че, моля ви, запазете тишина. Продължаваме с дискусията по доклада. Имам списък, изготвен от секретарията, списък с ораторите. Ще дам думата на представителите на всеки един компонент. Първо, господин Джип, представител на Европейския парламент. Господин председател. Бих желал да започна с това, да приветствам са докладчици и благодаря за техната работа. Работа, която е с много високо качество и която цели енергийната сигурност и сътрудничество между е, Европейския съюз и източното партньорство. Бих желал да се позова също на е, законодателното сближаване в областта на енергетиката и сътрудничество, което е основно. Ние трябва да разширим дейностите, които се водят от енергийната е, общност. Как ще се, знаем как ще се разнообразят, е, ще се разнообразят различните източници и страните от източното партньорство трябва да разнообразят своя пазар, да установят нови партньорства, а и също да се ориентират към нови страни, през които петрола и газа могат да преминават. Ще развиваме и нови инфраструктури за газ, газопроводи и петролопроводи и това да стане действителност. Разбира се, има известни трудности, когато се опитваме да постигнем някакво решение в самия Европейски съюз по този въпрос и може би нашите партньори ще решат да станат лидери в това отношение. Но за това, разбирате, те ще имат нужда от европейски финанси, за да, ако искат да осъществят тези проекти. Е, това беше вече споменато. Освен това, бих искал да подчертая, че ще добре резултатите от този доклад да могат да бъдат включени в законодателството на Европейския съюз и страните от източното партньорство. Беше направен призив да се вслушваме повече в това, което казват нашите партньори от източното партньорство и а, мисля, че това трябва да бъде взето под внимание. Благодаря ви, господин Жип. Сега приканвам колегите от държавите от източното партньорство да вземат думата. Започваме с Армения. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да ви благодаря за дебата, както и да благодаря на съдокладчиците за доклада. Бих искал да спестя време на всички ни. И като член на Евронест бих искал само да благодаря на двамата докладчици и да ви благодаря за организацията на днешния форум. Благодаря ви, казва председателят. Благодаря ви за това, че бяхте толкова кратък. Госпожа Херцог, член на Европейския парламент. Заповядайте. Благодаря. Първо, искам да кажа, че съм много доволен, че тази парламентарна асамблея няма да приеме един документ, а четири документа, които можем да изпратим в Вилнюс. Мисля, че много работа свършихме, за да постигнем това. По самия доклад искам да кажа, че всички сме съгласни, че достъпната енергия е много важна за района. Много важно е, да има и ниско използване на въглероден диоксид. Тази политика е важна за Европейския съюз, за Евронест Нуждаем се също така от взаимно свързани мрежи, обща инфраструктура, общи стандарти за развитие. Ето защо трябва да работим тясно сътрудничество с всички институции, за да постигнем тази цел. Всички сме съгласни, че Европейския парламент иска заседанието в Вилнюс по тези въпроси да се увенчае с успех. Благодаря ви, казва председателят, че спазихте отреденото време господин Мурадов, Азербайджан, за две минути. Господин председател, благодаря ви за дадената дума. Не разбирам промените в процедурата, които определят времето за изказване, но така или иначе бих искал да благодаря на всички за отличната работа в Комисията по енергетика. Приветствам този документ. Това е втория документ, който изготвяме в това отношение. Аз призвах за доклад не само в рамките на Евронест, приканих и Европейския парламент да работи по документа и за в бъдеще, за да може да се отбележи напредък в енергийната политика. Би било добре, ако продължим да работим в тази област – като например проведем семинар, енерген семинар в Вилнюс, точно преди срещата на върха. Пока, бих искал да поканя всички заинтересовани страни да вземат участие на въпросния семинар. Това е семинар, предназначен не само за политическите фигури, но и за експертите. Бих искал да отговоря на госпожа Ревазия. Тя повдигна въпроса за това, че в момента у нас се изготвя законодателство, така била прочела във вестниците, бих искала да я информирам, че ние сме против всички, които посещават а, окупираните територии в Азербайджан и Горни на Карабак. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, госпожа Николай от Европейския парламент, за една минута. Смених си мястото. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на двамата докладчици. Работата им е наистина важна. Ще се спра на няколко моменти, свързани с важността на тази тема. За Европейския съюз Тази тема е много важна, тъй като не сме доставчик, много от нашите страни са бенефициенти получателя. Много от страните от източното партньорство са важен доставчик за Европейския съюз. Трябва да работиме за благото на всички, тъй като има взаимни ползи за всички. Доклада е добро начало за бъдещата енергийна стратегия на Съюза, тъй като все още не разполагаме с такава, както знаете. Нашата стратегия е важна не само за нас самите, но и за нашата сигурност защото енергийната стратегия е неразривен елемент от стратегията за сигурност. За мен доклада е много балансиран и важен, тъй като той ще задълбочи нашето сътрудничество и ще определи облика на бъдещата ни стратегия. Благодаря. Сега госпожа Рива си минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците, които подчертаха значимостта на доставката и енергийната сигурност. Бих искал да поставя дарението страните, които са около Европа и другите страни от източното партньорство, обръща се към, към тях, да мислим за изчерпването на ресурсите. в същото време през 2008 година беше гласуван един план за свързан с климата, където се казва, че трябва да се намалят 20% парниковите газове, се покачи с 20% енергийната ефикасност и да се увеличи също и а, частта на възобновимите енергии. Ще имате енергийна сигурност, когато хората имат по-малко нужда от енергия, като повишат енергийната ефикасност, нещо, което е изключително важно за заетостта, за намаляването на парниковите газове, също така и за намаляването на стоеността на фактурите, които се плащат, не само вносната енергия, но, само, но също така и самите граждани, които плащат фактурите. А, говори се също и за възобновимите енергии, които са по-ефтини, в момента при е, равни цени е, с е, изкопаемите енергии. Има такива случаи, видяхме в Германия и в Франция. Това е енергия, която е изключително удобна и вместо да мислим непрекъснато за конвенционалните и неконвенционалните енергии, за газ, за шисто, газочисти, по-добре се говори за енергийната ефективност. Благодаря ви. Uh, това изчерпахме дискусиите по този доклад. Питам се дали двамата председатели е, бих искали да кажат нещо накрая. Не? Добре. В такъв случай благодаря ви за вашия принос. Продължаваме с седма точка от дневния ред. Комисията по социални въпроси и доклада, изготвен от нея. Бих искал да ви информирам, че не са внесени изменения по доклада, одобрен от комисията. Обръщам се към двамата докладчици. Господин Варданян, имате думата за две минути и половина. Мис Варданян. Госпожа. Да, извинявам се, госпожа Варданян. <laughs> <laughs> Виждам, че сте госпожа.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 И тук говорим за бедност, за социални проблеми и за борба срещу тези, този бич. И това е това е което, за което ние пишем в този доклад, това е което подчертаваме. Има политическа воля да се борим срещу бедността, да дадем път на образованието, развитието на малки и средни предприятия, равенството между мъже и жени и системата за медицинско обслужване. А що се отнася до економическото развитие и, либерализирането на пазара, както и интегрирането в световната економика, тези всички въпроси спомагат за намаляването на социалните неравенства и борбата срещу бедността за социални, социалните реформи трябва да бъдат да отговарят на нуждите на нашето общество и да се вписват в нашето общество. защото у нас до бедността при младите, казахме, че е необходимо да се борим срещу социалното неравенство, бедността и затова трябва да развиваме економиката, социалното осигуряване и други. Ние подчертаваме също и професионалното обучение, развитието на компетенции, за да може да имаме едно един пазар на заедостта, който да е, е, е конкурентно способен. Ние трябва да създадем също и е, добри условия за развитието на малки и средни предприятия, специално за младите хора. Призоваваме нашите партньори да преразгледат своята политика, да съборят всички пречки също пред една по-добра система, социална система, здравна система, по-добри условия за конкуренция на пазара. Що се отнася до системите за здравеопазването, всичко това е свързано с проблемите с бедността и здравето и подчертахме колко е важно здравните услуги да бъдат достъпни за всички. Искаме да дадем приоритет също на реформа на системите на пенсионното осигуряване, Занимахме се също с въпросите, свързани с равенството между мъже и жени, а също така и промоцията на, на самостоятелността и независимостта на жените. Нека ви напомня, че трябва да се впишете в а, двете минути и половина. Сега ще дам думата на госпожа Лукашевска. Заповядайте, две минути и половина. Благодаря, господин председател. Колежката каза в общи линии това, което и аз исках да кажа по доклада. Аз просто искам да й благодаря за сътрудничеството. Бих искала да благодаря и на господин Закариан, с който започнах да работя по доклада. И накрая бих искала да благодаря на секретарята на Евроност, както и на всички членове на Комисията по социални въпроси. Благодаря ви за а, внесените интересни предложения за изменения, както и за единодушната подкрепа на доклада в рамките на комисията. Бих искала да добавя, уважаеми дами и господа, че когато говорим за борбата с социалното изключване, е важно да се съсредоточим върху борбата с причините, които водят до бедността това отношение трябва да почерпим от натрупания опит в тази област. Важно е да получим и подкрепата на неправителствените организации и на гражданското общество. Необходимо е да помогнем и на младите хора, за да може те да се възползват от различните възможности, които се отварят за тях. Необходимо е да улесним достъпа им до визи. И бих искала да ви напомня това, което казаха и колегите, които се изказаха преди мен. Борбата с социалното изключване и бедността не засяга само държавите от източното партньорство. Това е проблем и на много държави членки на Европейския съюз. Ето защо е важно да се борим с този бич. Благодаря отново на всички. Надявам се, че доклада ще бъде единодушно прият днес. Е, uh, and... Благодаря. Давам думата на господин Закарян. Благодаря ви, господин председател. Искам да поздравя колегите, съдокладчиците на този доклад на тема борба с бедността и социалното изключване в страните от източното партньорство. Една от основните цели на източното партньорство е економическото и социално развитие на района. Въпросът за борбата с бедността и социалното изключване в страните от източното партньорство е неразривна част от тази цел. Той не може да се разглежда извън социално-економическите условия в съответните страни. Борбата с бедността и социалното изключване не е въпрос с етичен характер. Той е, това е много важен въпрос за тези страни, за тяхната економическа и политическа стабилност. Борбата трябва да е съсредоточена върху бедността. Вчера присъствах на заседание на Комисията по социални въпроси, култура и гражданско общество. Водихме оживена дискусия и ние решихме да предложим на пленарната асамблея да приеме този доклад. Благодаря, господин Зуевка от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Радвам се, че обсъждаме една толкова важна тема. Борбата с бедността и социалното изключване. Важно е да засилим и социалния елемент, защото той е един от основните елементи на развитие на целия регион – той е и една от важните цели в областта на сътрудничеството с държавите от източното партньорство. Много често това измерение се забавя, забравя извинете, социалния аспект. В крайна сметка, балансирането на економическото развитие и постигането на стабилен политически контекст могат да станат реалност само ако е на лице добре организиран публичен живот на съответните граждани. Този проблем засяга все повече и повече държавите членки на Европейския съюз. Затова съм изключително щастлив, че имахме възможността да обсъдим проблема съвместно в рамките на асамблеята. В документа се съдържат много добри препоръки, като например засилване на сътрудничеството, подобряване на системата на здравеопазване, премахване на административните пречки за малките и средни предприятия. Това се прилага за държавите от източното партньорство и за Европейския съюз. Благодаря сега госпожа Гормая. Една минута. Благодаря ви, колеги. Страните от личното партньорство също са тежко засегнати от глобалната криза. Все още има нужда от много реформи, за да се преодолее бедността и социалното изключване. Говорите за търговските спогодби, мир и стабилност в района. Без социален напредък, намаляване на бедността няма да се постигне съществен напредък. Бедността и социалното изключване са корените на социалните и етнически напрежения. Мога само да съглася с текста на доклада. Трябва да се намерят отговор на проблемите на много граждани, които са в тежко положение. Искам да ви обърна внимание на най-уязвимите групи, като възрастните, лицата с увреждане, жените и мигрантите. Едно по-добро устойчиво бъдеще за всяко общество започва с създаването на надежда, предоставянето на възможности на младите и елиминирането на бедността. На последно място искам да очертая необходимостта от насърчаване на равенството на половете и обръщане внимание на значението на жените. Благодаря. Благодаря ви, че спазихте времето. Госпожа Андрикиене, последна списъка, член на Европарламента. Една минута. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря на докладчиците Елинар Варданян и Елзбиета Катържина Лукашиешка по доклада за социалното изключване. Доклада беше прият вчера в рамките на нашата комисия. Не искам да повтарям това, което вече бе казано от колегите, затова просто бих искала да ви обърна внимание на един от проблемите, засегнат в доклада, а, а това е недохранването. Колегите, колеги, в тези държави децата са най-уязвими. Те много трудно могат да получат достъп до училище, попадат в престъпния свят и не получават достъп до здравеопасване. Много им е трудно да стигнат и до трудовия пазар и да намерят място в обществото. Това въжи за децата в държавите от източното партньорство. Проблемът, свързан с недохранването, е засегнат и в съобщението на комисията от 12 март, съобщение публикувано тази година, във връзка с недохранването сред децата. В съобщението на комисията се насърчават всички държави, включително и тези от източното партньорство, да предприемат мерки. Бих искала да подчертая, че недохранването не се а, признава като а, голям проблем сред нашите общества. А недохранването трябва да а, бъде обект на внимание на всяко едно равнище, както от страна на а, хората в здравеопазването, така и от политиците, така и във всяка една сфера на обществото. Благодаря ви, казва председателят. С това приключваме дискусията по доклада във връзка с бедността и социалното изключване. Сега а, бих искала да попитам дали докладчиците желаят а, да кажат няколко заключителни думи. Не, в такъв случай приключваме разглеждането на точка 7 от а, дневния ред. Траян Унгрън ще поеме председателството. Благодаря. Ще ви помоля да влезете в залата. Ще пристъпим към гласуване. Искам настойчиво да ви помоля да заемете отреденото ви място. Иначе няма да може да гласуваме. Всеки член на парламентарната асамблея трябва да се седне на мястото. Преди да пристъпим към гласуване, искам да направя няколко технически уточнения. Според правилника, както може би знаете, тук въжи член 16. Парламентарната асамблея Евронест взима решение чрез обикновено мнозинство от присъстващите членове само, само случай на гласуване се иска две трети от гласовете, които са дадени по всеки компонент при разделяне на гласуването в две зали. Предполагам, че вече всички сте взели мястото си. Относно гласуването, то ще е електронно, но без карти. Трябва да използвате трите бутона пред вас. Вече имате информация на листа пред вас. Ще повторя. Левия бутон – Зелената лампичка е да. Гласуване за. Средния бутон. Бялата лампичка. Въздържал се. Десния бутон. Червената лампичка. Гласуване против. Трябва да уточня, че докато тече гласуването, можете да промените начина по който сте гласували, като натиснете друг бутон. Щом приключи гласуването, край. Повече нямате възможност да направите това. Мисля, че можем да пристъпим към гласуване. Първия доклад Той е от Комисията по политически въпроси, права на човека и демокрацията. Доклада е на тема регионална сигурност. Ще изчакам още една минута. Yeah. Uh, uh, as, as I see members still coming in. Виждам, че още има членове, които влизат. Ще помоля всички, всеки, който не е член на парламентарната асамблея, да освободи мястото за членовете. Иначе просто технически няма да е възможно да се проведе гласуването. Приемам, че почти всички са в залата. Искам да ви помоля да направим пробно гласуване за репетиция и за да се позабавляваме. Повтарям, това е проба. Да гласуваме нещо неутрално. Всеки може да натисне в който си иска бутон. Сега ще направя следното съобщение. Моля, гласувайте. Това е проба. Проба. Да гласуваме за вътрешното приятелство. Моля, гласувайте. За вечното приятелство, извинявайте. Всички ли гласуваха? Now the vote is closed. Край на гласуването. Резултатът е окоръжаващ. 66 са за. Вечното приятелство 7 въздържали се и 5 са против. Извинявам се, 7 са против. Повече отколкото си мислих. 5 въздържали се. Резолюцията е прията. Okay. One more technical announcement from the Secretariat. Yes. Thank you for attention, ladies and gentlemen. Още едно съобщение. Благодаря ви за вниманието. Някои членове на асамблеята се питат защо сме раздали карти. Това е за искане за гласуване на дадено изменение. В този случай не може да се използва техниката тъй като трябва да проверим, че е наличе мнозинство от трет трети по всеки компонент. За това конкретно изменение ще гласуваме с цветните карти. Okay. Предполагам, че сте готови да започнем с гласуването. Както казах, първият доклад за гласуване тази вечер е доклада на Комисията по политически въпроси, и човешки права и демокрация. Доклад във връзка с регионалната сигурност и предизвикателствата в това отношение. Докладчици е господин Чернечки и Борис Тарашук. Гласуваме изменение първо. А, сори, сори. Извинявам се. Изменение първо е било оттеглено, затова преминаваме към второ изменение. Моля, гласувайте. Has everybody voted? Гласувахте ли всички? Is closed. Край на гласуването. Right, and the result is 77 за, 3 против и 2 въздържали се. We go on with amendments. Проминава, преминаваме към трето изменение. Начало на гласуването. I hope. It is open. Has everybody voted? Гласуваха ли всички? Yes. Yes. Voting is Край на гласуването. Благодаря ви. 79 за, 1 против и 2 въздържали се. Изменение четвърто, което ще бъде гласувано малко по-различно, с цветните карти, с които разполагате. Разбирам, че нямате търпение да гласувате, но преди да започнем, ще трябва да установим колко члена от различните компонента са тук в залата в момента. Моля ви, не напускайте залата. are not voting yet. Все още не гласуваме. Преброяваме членовете в момента. Господин председател, не знам дали осъзнавате, но тук е пълна каша някой въобще контролира ли гласуването? Не гласуваме все още, както казах. Уверявам ви, всичко е под контрол, ще видите след малко.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 Uh, Напомням ви, че гласуваме с цветните карти. В момента в залата има 46 депутати на Европейския парламент и 32 колеги от държавите от източното партньорство, което означава, че що се отнася до депутатите от Европейския парламент, мнозинството ще се счита за постигнато при 31 гласували за. А за другия компонент, колегите от държавите от източното партньорство, ще имаме мнозинство, ако имаме 22 ма гласували за или против съответно. Разделно гласуване имаме. Гласуваме първата част по изменение четвърто. Кой е за? In favor. Only, only green card. All, who is in favor? Кой е за? Plus. Green plus. Плюс. Зелени карти плюс.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 We stand all ten minutes. But that, this is crazy, yeah? It's a point of order. Chairman, I'm sorry, but... Извинявам се, господин председател. Но, за да сме наясно с резултатите от гласуването, трябва да гласуваме на две групи. Първо депутатите от Европейския парламент и след това да гласуват и представителите на държавите от източното партньорство и тогава ще преброите много лесно гласувалите. Председателят, да, разбирам. Нека ви напомня, че трябва да гласуваме едновременно, защото това пише в процедурния правилник. I see your point and we can try to change this in the future. Може за в бъдеще да променим правилата, но за сега... Rules of procedure. Okay. Can I have that uh, instrument, please? Because it ends... Uh... Okay. Okay. okay. Uh, so, plus, so, so we have eight, eight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 Who is, who is abstaining? Въздържали се. That's easy to count. One abstention. One abstention. Един въздържал се. Okay. So, um, we have for the first part. По първата част на изменение четвърто. депутатите от Европейския парламент. Гласували са 28 за, 11 против, 1 въздържал се, двама. Поправя се председателя. Не, не ме вземете на сериозно, просто показвах. Та. Трябваха ни 31 гласували за да, за, за да имаме кворум, но не го постигнахме. Колегите от източното партньорство 15 за и 15 против. Нямаме мнозинство и тук. Така че резултатът е следният. Първата част на изменението се отхвърля. Втората част на изменение е четвърто. Следваме същата процедура. Надявам се, че този път ще действаме по-бързо. Господин Мартинес. Аз читам, че част първа не може да се приеме. За част второ, сега трябва да повторим упражнението и да гласуваме нея. А може би не трябва да гласуваме, помислете. Извинете. Нали за това имаме разделно гласуване, за да може да се гласува първо едната част, а след това другата. Не е ли така? Okay, let's try it another way. Добре, нека опитаме друго яче. Кой би искал да гласуваме втората част на изменение четвърто? Кой иска да гласуваме втората част на изменение четвърто? I'm sorry to say, but it's not a wish list, yeah? Тук не е концерт по желание. А... Списъка, който имате там е за гласуване, а не за това кой иска да гласува и кой не. Е, mm-hmm. What is Chairman, point of order. If I can bring an argument. Point of uh, order, Chairman. Yes, uh, can I have a point of order as well? Uh, the first part of the. Първата част упоменава министър-председателя Мерабешвили, а в втората част, подложена на гласуване, имаме друг министър-председател. О, не, не е друг, извинете. Поправя се председателя. Yes. Chairman. Yes. Uh... What button? Chairman. First vote resulted that. Uh... Резултат от първото гласуване беше, че изключването на тези думи беше отхвърлено. Тоест тези думи си остават. Отхвърлихме изключването на тези думи, т.е. текста си остава така, както си беше. Във втората част се казва, че остава цялото изменение. No, exclu- excluding the word. So excluded, it failed. So it you have just failed. voted. No, on the word. Yes. Yeah. Uh, may I have your attention? Моля за внимание. Току-що гласувахте първата част. Вод едно. Вие гласувахте тук против текста, с който се запазва Тимошенко, но се изключва Мерабишвили. А втория вод може да приемете Мерабишвили без Тимошвин... Тимошенко. Заслужава си да гласувате втората част, ако искате да се спомене само Мерабишвили без Тимошенко. Три са вариантите и двамата се споменават или само единия. Макар, let's suspend the, the, the vote because this is totally not prepared. In this case we... Нека да преустановим време на гласуването, тъй като изобщо не сме подготвени. Не можем да продължим по този начин. Утре предстои ново заседание и тогава може да продължим. Сега е пълна бъркотия. For the, vote too, I, can, I can make the following suggestions. We can vote... Мога да направя следните предложения. Да гласуваме следното изречение. отбелязва, че скорошният случай на задържане на бившия министър председател Мерабишвили е особено притеснително, особено притеснителен в това отношение. Моля ви за едно, една минутка внимание. Обяснението може би ще ви помогне. С първия вод отхвърляте текста, който включва министър председателя Тимошенко. Предлагам ви да се промени втория вод с последния начин – отбелязва, че скорошния случай на арестуване на бившия министр-председател Мерабишвили е особено притеснителен в това отношение. Това не може да се направи. По правилник не може да стане. Селените са внесли това изменение, те могат да обяснят. Те са тези, които могат да перефразират, да го преформулират. Моля да ми дадете думата. Полезно би било, тъй като зелените искат разделното гласуване, да, да кажат какво точно са искали. Господин председател, протестирам, че секретарята се опитва да пренапише текста по време на гласуването. Не може да се прави така. Аз реших да не гласувам по това изменение, да не участвам в това гласуване, затова открито мога да заявя, че възразявам срещу начина по който се прилага правилника. Пренаписва се текста по време на гласуване. Не може така. Или текста се възлага на съответната група, Или просто по този начин не можем да продължаваме. Никой няма да пренаписва измененията по време на процедурата на гласуване. Господин Сариш Волски. Помолих секретарята, който е внесъл предложението за разделно гласуване. Внесен от зелените. Член 16 Пета точка. Парламентарната асамблея Евронес има решение с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Ако, а, дори ако е внесено искане за гласуване по отделни компоненти преди началото на гласуването от поне една десета от членовете, принадлежащи към поне две политически групи или поне две делегации. В този случай предложението е внесено от една политическа група, т.е. нелегитимно е предложението за разделно гласуване. Попитах секретарията. Секретарията ми каза, че е внесено от една група. Кой бърка? Вие или секретарията? To give the green position. Секретарията бърка, така ли? Е. Секретарията може да уточни. С ваше позволение. I may? Yeah, yeah, sure, sure, sure. Sorry, I... Мога ли? Да. Мисля, че господин Сарисфолски говори за това, кой е поискал разделното гласуване. Напротив, член 16 и 5 точка уреждат искането за гласуване по отделни компоненти, което е съвсем друг въпрос. Тук имаме списък с подписалите се, той може да бъде проверен от всеки. Има 20 подписа от две политически групи и три национални делегации, ако правилно разбирам. Господин председател, искам да ви представя позицията на зелените. Позицията на зелените е такава, че от момента, в който се гласува първото и беше отхвърлено, второто отпада. Разбира се, няма никакъв смисъл. Когато прочетете изречението, просто няма смисъл. Така че нашата позиция е следната. От момента, в който се глас... гласували първата част и първото гласуване е отрицателно, няма смисъл да се гласува второто. Просто отпада. Мистер Хегмарк? Господин Хегмарк, поискахте ли думата? Господин председател, поисках думата. Моля ви за спокойствие. Поисках думата, защото счетах, че е уместно. Моля да ме слушате. Поисках думата, защото е уместно да изслушаме зелените, тъй като те са поискали разделното гласуване. Разделното гласуване бе прието от всички преди да пристъпим към гласуване. Ако това е мнението на, станов... на зелените, мисля, че трябва да разчитаме на тяхното тълкуване. И в такъв случай можем да констатираме, че гласуването е блокирано не от мнозинство, а от малцинство. Ако зелените се отказват, аз Бих съжалял за това, но така ли ще ви моля за спокойствие и да продължим с гласуването? Приемам ли, че можем да продължим с гласуването, пита председателя. if you are ready, can we please Yes, can we proceed with Да продължим с гласуването. Пето изменение. Не мога да продължа, докато не разбера дали сте съгласни. is for going on. Кой иска да продължим с втората част на изменение 4? Почти никой. Кой иска да продължим с гласуването по изменение 5? Продължаваме ли с пето изменение? Добре, продължаваме. Кой е за? Електронно гласуване. Господин Рунгоряно, господин председател, моля да обясните на всички. Какво стана с четвърто изменение? Каква е неговата съдба? Прието ли е или не? Какво е решението? Какво става? Включва ли се текста? Изменението е отхвърлено. Хубаво. Господин Лансберги, с моите уважения, но ние гласувахме първата част, за която не бе събрано мнозинство. И след това се отвърли гласуването на втората част. Четвърто изменение е прието ли? С мнозинство от присъстващите в залата. Така или иначе, по първата част не бе събрано мнозинство от две трети, както е по правилник. Ако сте съгласни с това, моля да пристъпим към електронно гласуване. Пето изменение. Моля, гласувайте. Has everybody voted? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Sorry, sorry, sorry, sorry. So I repeat, 67... Повтарям, 67 за, 0 въздържали се, 0 против, 2 въздържали се. Пето изменение е прието. Шесто. Моля, гласувайте. Has everybody voted? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. And the result is 60... 67 за, 1 против, 3 въздържали се. Приема се. Шесто изменение. А сега седмо. Извинявайте. И то е оттеглено. Осмо, което не е отеглено. Моля, гласувайте. Осмо. Моля, гласувайте. Has everybody voted? Vote is closed. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 65 за, 1 против, 4 въздържали се. Осмо изменение е прието. Девето изменение. Моля, гласувайте. Давай, давай. Has everybody voted? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 66 за, 1 против, 4 въздържали се. Девето изменение е прието. Десето изменение. О! Пак е отеглено. Се оттегляте измененията, които искам да гласуваме. А сега гласуваме целият текст с приятите към него изменения. По процедурен въпрос. Искам да съм сигурна, че окончателният текст, който ще гласуваме, не включва текста, предложен в четвърто изменение. Тоест, няма никакъв текст за бившия министр-председател на Грузия. Искам да съм наясно, всички да са наясно и да няма спор. Повтарям, четвърто изменение е отхвърлено. Можем да пристъпим към окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Can we, are we going to vote or please, the vote is open. Моля, гласувайте. Процедурен въпрос. Я мисля да Дачашвили. Мистер Дарчашвили. Господин Дарчашвили, процедурен въпрос ли имате? Заповядайте. Преди гласуването поисках нещо, не успях да получа това право. Нека да се изслушваме. Не трябва да бързаме, работата е сериозна. По, и, по правилник разделно гласуване става от делегации или две политически групи. Имам съмнение и искам да се провери дали има две ясни политически групи и делегации. Има 20 имена, но не е ясно кои са групите и делегациите. Нека да преброим дали има легитимна бройка или поне две делегации или две политически групи. Вече обясних. И пак ще повторя. Има 20 подписа. Три делегации. Единайсет подписа от три национални делегации. 11 подписа от три национални делегации и 9 останали. Можем ли да преминем към окончателното гласуване? Моля, гласувайте. Край на гласуването. The final vote is 63. 63 за, 2 против, 3 въздържали се. Um, I have to say congratulations to the rapporteur. Поздравления за докладчиците. Минаваме на следващия доклад. Доклад на Комисията за економическа интеграция и сближаване с политиките на Европейския съюз. Извинявам се, но моята машинка не работи. Не работи. ще изпратим техник. Okay, can we, can we go on with the voting, please? Можем ли да продължим с гласуването? Повтарям. Доклад за сближаване на националното законодателство на държавите от източното партньорство с европейското законодателство. Доклад от Комисията по економическа интеграция. Докладчици Вещеслав Юнита и господин Евгений Кирилов. Моля гласувайте. As everybody voted. Гласуваха ли всички? Окей. Okay. Добре, край на гласуването. 70 за, 0 против и 0 въздържали се. Поздравления на докладчиците. We're going on with the third report for us tonight. It's coming from... Следващия доклад идва от Комисията за енергийна сигурност доклад по енергийната сигурност във връзка с енергийния пазар и хармонизирането между държавите от източното партньорство и държавите членки на ЕС. Докладчици Гербанян Гербранди и господин Дейвид Оно Пришвили. Моля, гласувайте. Has everybody voted? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. And the result is... Резултатът е 76 за, няма против и 3 въздържали се. Докладът е прият. Поздравления на докладчиците. И последния доклад за тази вечер е от Комисията за социални въпроси, образование, култура и гражданско общество. Доклад за борба с бедността и социалното изключване в държавите от източното партньорство. Докладчиците са госпожа Варданян и госпожа Лукашиевска. Моля, гласувайте. As everybody voted. Всички ли гласуваха? Voting. Край на гласуването. Резултатът 70 за, 1 против и 2 въздържали се. Докладът е прият. Поздравления за докладчиците. Благодаря на всички за търпението. И накрая ще помоля колегата да поеме председателство. Thank you, Ryan. Благодаря, Траян. Уважаеми колеги, с това приключваме дневния ред за днешното заседание. Утре ще започнем в 9 часа. Тук в тази зала. Благодаря ви за участието. 9 AM. 9 часа сутринта. Още едно съобщение за членовете на Европейския парламент. Приканвам ви да останете за 5 минути в залата, ако обичате. да изпълним някои от нашите задачи. Само членовете на Европейския парламент, моля, останете в залата. What are we going to do now? Mr. Chairman. Okay, if the European, if the members of the European Parliament are still in the room. Ако членовете на Европейския парламент са още в залата,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 Sorry, only one point on the agenda, which is election. Има само една точка от дневния ред във връзка с избора на нов председател. Съгласни ли са всички? Очаквам предложения за кандидати. Господин Сивич, благодаря ви. Както знаете, Кристиан Вигенин напусна поста си преди няколко а, часа. Имам един отличен кандидат за мястото. Господин Кирилов, който представлява а, социалистическата група, той е от България, беше докладчик по много от докладите за региона, така че ми се струва, че той е един чудесен кандидат той да бъде съпредседател на Евронест. Горещо препоръчваме Евгени. Евгени, моля те, стани, за да те видят. Не всички те познават. Thank you very much. Благодаря. Благодаря, господин Шивич. Ще помоля господин Кирилов да каже дали приема. Да, господин председател, приемам. Попълнете декларацията за финансови интереси. Попълнил ли сте я вече? Да, да, попълнил съм я. Добре. Ще помоля членовете на парламента в залата да кажат дали има някой против. Ако няма никой против, предлагам с аплодисменти да приемем господин Кирилов на поста. Congratulations, Mr. Kirillov. Поздравления, господин Кирилов. Uh, if you would like to take the floor... Заповядайте. Благодаря, господин председател. Исках да ви благодаря. I take it as... Uh, благодаря за гласуваното доверие. Сигурен съм, че заедно бихме могли да работим за много по-активно действаща асамблея. Наистина това е голяма крачка напред. Така че поемам отговорността да запазя темпото и за напред. Благодаря ви, казва председателят. Поздравление още веднъж за господин Кирилов. Ще се видим утре, тази вечер. Имаме вечеря в 8 часа. Ще се видим отново. Благодаря за търпението още веднъж. Надявам се и утре да бъдем по-ефективни.